Guten Nachmittag, Kolleginnen und Kollegen. Добър ден, колеги. Предлагам първо да започнем работа по точка 7 от дневния ред, тъй като колегата Ровол не е тук. Или може би е тук. Постоянно ми подават погрешна информация. Можем ли да преместим по-напред във времето точка 7? Въпрос към колегата по точка 6. Можем, добре. Така, точка 7. Резолюция относно доклада за напредъка на Исландия през 2011 година. Давам думата за встъпително изложение на докладчика Кристиан Дан Преда. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на всички свои колеги за проявения интерес по време на първото ни разискване за Исландия. Благодаря и за интереса, който проявиха. Той е виден по броя внесени изменения. Те са общо 62. Аз основата на тези изменения предложих 5 компромиса. Първо компромис от параграф 4, визиращ конституционната реформа, която се провежда в Исландия. Второ, Компромис по параграф 9. В първоначалната редакция на резолюцията. Този параграф визира политическото разделение на ниво правителство, както и разделението на ниво политически партии във връзка с присъединяването на Исландия към Европейския съюз. Третият компромис е по параграф 12. Този параграф се отнася до отношенията на Исландия с Европейския съюз в рамките на Европейското економическо пространство. Четвъртият компромис е по параграф 13 относно реформите, които Исландия трябва да проведе, за да изпълни критериите за присъединяване Става дума най-вече за преодоляването на протекционизма в различни отрасли на економиката. Последният пети компромис е по параграф 20. Той се отнася до настоящото положение на преговорите за присъединяване. Исландия трябва да изпълни условията за отваряне и затваряне на редица преговорни глави. Мнозинството от внесените изменения допринесоха за усъвършенстването на текста. Подкрепям ги. За съжаление няма да мога да подкрепя измененията на колегата Мадленер. Той призовава за незабавно преустановяване на преговорите за присъединяване. Социологическите проучвания в Исландия сочат, че мнозинството от исландските граждани са за продължаване на преговорите. Мисля, че можем да се присъединим към тази идея, като призовем за продължаване на преговорите, особено като се има предвид, че настоящото правителство прояви воля за затваряне на всички преговорни глави до края на датското председателство. Приветствам назначаването на нов докладчик, сянка от името на социалистите. Това е моят колега и приятел господин Панцели. Grazie. Sostituisco l'onorevole Sassoli che è passato ad altro incarico. Благодаря. Аз замествам колега, който не успя да дойде. Бих искал да отправя благодарности към господин Преда за балансирания доклад, който е подготвил, включително и за компромисните изменения по отношение на предложенията на социалистите, особено що се отнася до стратегиите, които трябва да бъдат приети. във връзка с достъпът от страна на Европейския съюз, включително и за економическите връзки между Исландия и Европейския съюз. И не на последно място се надяваме, че а, този процес ще продължи а, успешно по време на исландското председателство. Мисля, че господин Преда е свършил отлична работа и ще бъде широко подкрепен както от парламента, така и от комисията. Благодаря. Председателят въпрос към колегата Панцери. Мнозинството от исландците може да е за продължаване на предприсъединителните преговори, но едва 37% от тях са за присъединяването към Съюза. Как можем да гарантираме, че идеята за присъединяването ще получи по-широка подкрепа, какво може да се направи в областта на рибарството, например. Два пъти бяха водени преговори с Норвегия. Два пъти Норвегия отказа членство в референдуми. Как можем да избегнем подобно положение по отношение на Исландия? Е, да, мълчамеска pentru коментарио. Да, благодаря за е, коментарите и за въпросите, които ми зададахте. опозицията срещу идеята за присъединяването на Исландия се основава на няколко вида причини. Едната група бих окачестви като исторически. Едно усещане за самодостатъчност и за нарочена и умишлена изолация от една страна – и от друга страна има една причина, която не е чак толкова историческа, по-близка е до нашите времена и в повод в а, този смисъл доводът за присъединяването беше слабостта на исландската валуга, валута, исландската крона, в сравнение с еврото. Когато започнаха обсъжданията и преговорите за присъединяване, основният довод за подкрепящата идеята беше силата на европейската валута, еврото, в сравнение с исландската крона. А в последните месеци, поради трудностите, през които преминава еврозоната, силата на този аргумент а, беше доста намалена на този етап. Допълнителен довод в същата посока беше, се чу в публичния дебат в Исландия и така сме представени пред ситуация, в която от една страна имаме от една страна историческите доводи, с това, че Исландия е част от общата економическа зона, от Ченген, че е доволна от това, което има и че може да поддържа а, своя суверенитет, както казват те. И от друга страна имаме а, доводът в посока за присъединяването, който беше отслабен в последно време. А именно, че в момента тази основна положителна страна, силата на валутата, е под въпрос. Благодаря. А, и, а... Желая ли още някой да вземе отношение? Ана. Господин председател, колегата Панцерин, като докладчик в Сянка, благодари вече на докладчика и вече показа нашата позиция във връзка с поразумението с, по текста. Искам да се възползвам от възможността а, да го попитам а, какъв е дебата в Исландия във връзка с предизвикателствата в Арктическия регион и как според тях могат да засилят своята позиция след присъединяването си към Европейския съюз. Госпожа Андрекине, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря нашия докладчик Кристиан Преда за много добре изготвен и балансиран доклад. Миналата година бях част от делегацията на нашата комисия, която посети Исландия през октомври и стана ясно, че в Социал-демократическия алианс е за членството на Европейския съюз, Зеленото движение, партията на независимостта, прогресивната партия, партията наречена движението си, които са част от парламентарната опозиция, са вътрешно разделени по въпроса за членството в Европейския съюз. Някои представители на опозиция казаха, че Исландия трябва да отегли заявката си за членство. Моята оценка е, че като се използва споразумението за присъединяване се отслабва позицията на опозицията си, като принуждава парламента да се примири. Именно за това съм направила едно изменение, съм предложила изменение, защото пре, а, а, промените в, исландското правителство дава известни надежди, че а, с новото правителство ще има по-силен ангажимент и ще има по-малко разделение по въпроса за присъединяването. И още нещо важно. Както всички знаем, информацията е от изключително важно значение. За това Приветствам най-сетне откриването на информационен център, защото това е една възможност Европейския съюз да предостави необходимата информация на гражданите на Исландия относно шансовете на страната при присъединяването. Господин Шулц има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за изключително конструктивния подход към доклада. Мисля, че текстът отразява и конструктивната градивна атмосфера, в която се водят преговорите за присъединяване на Исландия. Ще направя един коментар, който е отразен и в предложеното от мен изменение, а именно – края на преговорите исландските граждани, независимо от това какви са позициите на различните политически сили и групи, може да изрази волята си в рамките на референдум. Затова Референдумът ще е показателен за това дали исландските граждани подкрепят присъединяването или не. Провеждането на такъв референдум е показателно за възможността на исландските граждани за демократично участие в процеса на присъединяването на Исландия. Крайно време Европейският съюз да въведе подобни механизми за демократично участие и по отношение на присъединяването на други държави в хода на разширяването на съюза. Господин Ван Бален. Е, Благодаря, господин председател. И аз отправям благодарности към докладчика коя, за добрата работа, която ни помогна на всички нас, докладчите в Сянка. Трябва да е ясно по отношение на Исландия, че задълженията по спорът iSafe остават. Тоест, за да се присъединят към Европейския съюз, трябва да спазят решението на съдът ЕФТА. Това е изключително важно. Надзорният орган на Господин Преда има думата. Благодаря. Господин председател, и аз искам да отправя благодарности към колегите за коментарите, за бележките и за въпросите. Съвсем накратко към въпроса на госпожа Гомес. Трябва да кажа, че в Исландия включването на Европейския съюз в въпроса, свързан с Северния ледовит океан. На това включване се гледа положително, защото в момента с, Русия и Норвегия се опитват да вземат решения, като не включват по-малки държави като Исландия и нашето включване се възприема съвсем положително от исландците и ги кара да смятат, че това ще ги постави в по-благоприятна позиция. От друга страна обаче не трябва да подценяваме факта, че при опонентите на присъединяването има тази идея, че Европейския съюз иска да присъедини Исландия единствено и само за да се намесе по-добре в този въпрос – някои от противниците на идеята за присъединяване на Исландия смятат, че има скрит план, а, прикрита мотивация, за да имаме по-добра позиция в а, по въпроса, свързан с Северния, Северния ледовит океан. Тоест, това е другата страна на монетата. По следващия въпрос, свързан с промените в правителството на Исландия не променят принципната позиция, че се продължават преговорите. Този въпрос не се е преразглеждал на нивото на кабинета. Противниците на идеята имат един човек по-малко, тъй като един от а, противниците на идеята, един от министрите, който беше а, заменен, беше всъщност един от най- а, шумните опоненти на идеята и по този начин смятам, че получаваме едно послание от страна на правителството, което е по-последователно. Сега към а, бележката на господин Шолц. На първо място искам да ви припомня, че когато Исландия реши да кандидатства за членство в Европейския съюз, беше решено, че в края на преговорите ще се проведе референдум. Това е вече взето решение. И ако всички, всичко върви добре, на края на този процес ще се състои такъв референдум и тогава исландците ще кажат своето мнение. А що се отнася до обсъждането в Исландия. Смятам, че на този етап европейското отношение е доста балансирано. Чуваме доводите за и против във връзка с интеграцията. Всъщност, тези, които са опоненти на идеята, са по-представени в медиите заради историческия профил на държавата. И накрая искам да припомня към последната бележка, че исландското правителство вече е възстановило една трета от дълга си към Нидерландия и Обединеното кралство и също така във връзка с решението на съда има консенсус в Исландия и правителството подкрепя казаното от господин Ван Бален. И накрая искам да ви поканя на изложбата, на която съм дома Кин в Европейския парламент, прекрасната Исландия, съвременни автори. Това е изложба, която ще се открие утре в 6.30. Това е един начин да се запознаем по-добре с тази страна кандидат, Исландия. Държава, която се опитва да се справи с всички глави до края на датското председателство. Благодаря ви. Herzlichen Dank, danke Ihnen sehr für Ihren Bericht und Председателят, благодаря ви. Благодаря на колегата за доклада. Можем да обсъдим останалите изменения при гласуването. Връщаме се на точка 6 от дневния ред. Докладчик е колегата Кистодрово. Ще й дам думата за встъпителни думи по темата Търговската инвестиционна стратегия на Съюза за Южното Средиземноморие след революциите на арабската пролет. Текстът е становище, което изготвяме за Комисията по международна търговия. Така се осигурява и съгласуваност на докладите на двете ни комисии. Госпожа Кистотрова. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, арабската пролет е голям шанс за Европейския съюз да се ангажира градивно в региона. Европейският съюз носи политическа отговорност трябва да претворим тази своя отговорност в реални действия. Ето защо Комисията по международна търговия започна работа по доклад по собствена инициатива на тема Търговия за промяна. В този доклад се набляга на усилията за либерализиране на търговията с арабските страни с цел подобряване на инвестиционния климат. Аз изготвих становище от името на нашата комисия, в което поставям ударението върху спазването на основните принципи на демокрацията в страните от региона. Основни принципи като свобода на вероисповеданието и съвестта и правото на свободно изразяване на мнението. Според мен това са универсални стойности. В текста отправям изискване и към правителствата от региона да осигурят бърз, безболезнен преход към демокрация. Изисквам от компетентните държавни органи в страните от региона да следят за спазването на правото на митинги и събрания и да се въздържат от каквито и да било репресивни мерки. Трябва да поставим акцента върху честните и свободни избори, върху тяхното значение за изграждането на едно свободно и демократично общество. Разбира се, политическа стабилност не се гради за една нощ, но може да се насърчи установяването на политическа стабилност чрез просперитет, чрез економически растеж в региона – Ето защо смятам, че трябва да създадем предпоставки за инвестиции с цел осигуряването на устойчив растеж. За да постигнем тази своя цел, вече сме предприели първи, първоначални действия, на лице са съответните доклади, има и инвестиционни проекти, които предстои да бъдат а, доразширени. Благодаря на онези колеги, които в измененията си наблегнаха върху необходимостта от координирането на всички тези действия. Разполагаме и със становището на комисията в лицето на Върховния представител за външната политика. Заглавието на текста е Действия по отношение на съседните на Европейския съюз държави, държави в процес на промяна. В този текст се набляга на необходимостта от взаимна отчетност, както и от взаимно обвързване с условия на принципа повече за повече. Създадена е и работна група Европейски съюз Тунис. Задачата на тази група е да съдейства за по-доброто координиране на международните действия в подкрепа на региона. Има още какво да се усъвършенства по отношение на укрепването на ролята на Европейския съюз като инвеститор. В момента водим разисквания за прехода за прехвърлянето на преките инвестиции от държавно на европейско равнище. В тази област виждам евентуална задача за Европейския съюз в бъдеще. Трябва да подкрепяме борбата с корупцията на всички нива в рамките на търговските си финансови взаимоотношения с партньорите от региона. Внесени са Внесени са 17, ако разбрах правилно. Предложения за изменение. Ще разговарям с всеки от колегите, за да стигнем до окончателната редакция на текста. Благодаря ви за съдействието. Председателят, благодаря на колегата. Първо ще дам думата на госпожа Меро. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Бих желал да коментирам а, този доклад по собствена инициатива. Мисля, че ако искаме този доклад да бъде ефективен в бъдеще, ако ще установяваме зона за свободна търговия в Средиземноморието, което е желанието на Барселонската конференция, а именно идеята беше да се установи такава свободна зона за свободна търговия до края на 2010 година, което не се случи а, арабската пролет промени отношенията ни с тези държави и ако ще искаме да а, създадем такава зона за свободна търговия, ще трябва да направим проучвания на онези държави в Южна а, е, е, Европа, които се занимават главно с земеделие, като например в Андалусия, в Южна Испания има редица селско-стопански споразумения. Същото се отнася за Италия, за Гърция, Южна Франция. Мисля, че южноевропейските европейските южноевропейската продукция е по-конкурентоспособна, това са сезонни продукти би трябвало да проведем проучване на въздействието, за да се види какво може да бъде въздействието на нашата селско-стопанска продукция, ако се създаде зона за свободна търговия а, французите искаха дълъг, дълъг преходен период. В момента французите спират нашите камиони а, на границите по, прех, по силата на преходните споразумения. Така че трябва да проучим какво ще бъде въздействието на европейска или средиземноморска зона за свободна търговия ще окаже какво ще бъде нашето въздействие върху тях. За някои от тези държави, в които има много традиционно селско стопанство, те биха могли да имат проблеми, които имат един дълъг преходен период – а, в противен случай може да има едно отрицателно въздействие върху страните, които са на север от Средиземно море във връзка с селско-стопанската продукция, защото селското стопанство в тези държави е силно уязвимо. И ние трябва да осъзнаваме, че има една трудна ситуация в този преходен период. Uh, Благодаря, господин председател. Взимам думата съвсем накратко, защото нашия докладчик в Сянка, господин Сарнес, не е тук. Мисля, че сътрудничеството беше много добро. Нашата група е съгласна с компромисните изменения. Просто бихме искали да попитаме дали в компромисно изменение три е, е, факта, който подчертава господин Сарнес, а именно за синергията е, между различните органи. Няма да изчитам текста, но просто искам да ви помоля да обърнете внимание на бележките на господин Сарнес. Господин Майер. Muchas gracias, presidente. Yo quería agradecer a la señora kisthoff благодаря, господин председател. Благодаря на а, докладчицата за а, това становище, което е подготвила. Един положителен аспект от него е, че тя призовава а, властите в тези държави да уважат правото на хората за демонстрация а без, и да се въздържат а, от а, насилие при тези демонстрации. Всичко това е част от политиката на госпожа Аштън по отношение на добросъседството. Тя също призовава за качествено спазване на правата на регионите трябва също така да отчетем и економическите права на хората в тези държави, както правилно беше посочено, как ще се отрази всичко това на цените, ако има една отворена търговска зона, също така и социалните права. Трябва да се стремим към равновесие и баланс, за да може всички тези държави да се конкурират в едни равни условия с нас в бъдеще. И работодателите, и работниците трябва да имат съответните права в тези държави в бъдеще. това, което виждаме или на което се спира нашето внимание след арабската пролет, е свързано с точка 2. Това, което се случва е, че се поддържат споразуменията, да речем с Египет, дори и по време на режима на Мубарак, но всичко това трябва много внимателно да се преразгледа, особено по отношение на правата на работниците. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко. два момента, които трябва да почертам според мен малко по-вече. На първо място смятам, че трябва много по-ясно да говорим за процеса на регионална интеграция, който се състои там. Няма много възможност за развитие, иначе било то в социално, регионално или инфраструктурно отношение. Както каза колегата, трябва да преразгледаме контролния списък за действие в областта на изграждането на тази свободна зона по един начин, който ще отползва и на двете страни. Lucky. Thank you. Благодаря ви. Аз съм докладчик в сянка на групата на социалистите и демократите. Ние подкрепяме това становище и бихме желали да подчертаем само това, което някои колеги подчертаха. Наистина има едно забавяне – е, за постигането на една стратегия, която, на която може да се има доверие по държавите, ангажирани с, с е, арабската пролет. Имаме един документ след една година на хартия, но не се решават основни проблеми, които бяха, поиск... бяха почертани от някои от колегите. Какви развития искаме да видим в тези държави? Как може да се реши проблема с конкуренцията, с продукцията на Южна Европа, каква, какъв риболов бихме подкрепяли там, ако изобщо ще подкрепяме, имайки предвид е, е, свръхпроизводството на риболова в е, Средиземно море и как бихме могли да избегнем ненужното е, ненужната конкуренция. Ако не започнем да решаваме тези проблеми, ще се окажем в обичайната позиция на някой, който иска, има много добри намерения, но няма надежни идеи и действия. Ние след една година сме на фазата на, на умозрителните решения, много добри думи, но мисля, че трябва да започнем да преминем към по-голяма конкретност и твърдост в, по повод на това, което искаме да правим. Преди 6 месеца имахме много идеи как да мобилизираме ресурси, говорихме за план Маршал, за е, Северна Африка, говорихме за борбата срещу тиранията, но много малко е направено по всички тези конкретни теми и ние се връщаме в началото на всичко. Ние подкрепяме, разбира се, становището, внесли сме някои изменения, които обаче не са особено а, важни. Благодаря, господин Крайслер Дорфер. Благодаря, господин председател. Искам най-сърдечно да поздравя колегата докладчик. Мисля, че е крайно време тук в Европейския съюз най-накрая малко да ускорим темпото. Процесите на революция имат своя собствена динамика. Едва в последствие можем да осъзнаем какво ще е по-нататъчното развитие в съответната страна – Държавите членки на Европейския съюз от Полша до България все още се борят 20 и повече от 20 години след разпадането на Съветския съюз. Ако в редица области не предприемем бързи действия, то няма да можем да направим и реална оценка на последиците. Говорим за селското стопанство. Вече от 17 години и половина работя тук в парламента в областта на, селска, на политиката в областта на селското стопанство. Тази област е установен протекционистки механизъм, който наистина е безпредседентен. Реформата Макшери, бе абсолютна катастрофа. На провал бяха обречени и много други мерки. Ще ви дам само за пример монокултурите при отглеждането на маслини в Испания. Напълно изчерпваме ресурсите си. А в Андалусия няма нищо друго, освен оранжери. Това не е ефективна политика на селско стопанство, а протекционизъм в полза на една държава. Трябва да развием селското стопанство в държавите от региона, за да гарантираме продоволствена сигурност. Бих помолил колегите за тишина трябва също да разгледаме структурата на селскостопанския си износ към тези страни. Трябва да осигурим внос от тези страни за Европейския съюз. Така те ще могат да осигурят и техническо обезпечаване в областта на селското стопанство. Преди две години бях в Алжир. Знам в колко тежка ситуация се намира населението в региона. В Кайро не е достатъчно да се явяваме само на площад Тахрир или да посетим пирамидите. Трябва да видим и как живеят по-бедните слоеве от населението. Можем да внесем своя принос в областта на селското стопанство и рибарството. Що се отнася до миграцията, ясно е, че тук сме изправени пред огромни проблеми но не бива да си затваряме очите и пред проблема в региона, защото той ще се превърне и в наш, ако бездействаме. Съгласен съм с колегата, че ако не действаме сега, просто няма да можем да предвидим последиците за Европа. Благодаря на колегата за добре изказаните мисли. Ана Гомес. Благодаря от името на е, Нашите колеги, докладчиците в Сянка, те е, много добре откроиха основните проблеми. Искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа. Искам да подчертая, че ще бъде необходимо нашата комисия да и всъщност даже целият парламент да настои за по-дълбоко проучване на въздействието не само в сферата на селското стопанство и риболовната промишленост, но и в други сфери, които имат голям потенциал за а, получаване на облаги, но и също като като а, потенциални източници на конфликт. Например, в сферата на енергетиката. Енергетиката не е само електричество. Има а, и възобновяеми източници на енергия. Всички тези въпроси трябва да бъдат включени в едно такова проучване. И наистина, мисля, че тези въпроси се обмислят в ИТРЕ, но и трябва и нашата комисия да ги подчертае. Мисля, че понятието право в ред и върховенство на закона и демокрацията са изключително важни, защото ни би трябвало да мислим не само за а, създаване на климат на инвестиции и бизнес, а, това е невъзможно без върховенство на закона. Аз разбирам начина по който докладчик говореше за понятието по-малко за по-малко, но може би нямаше да го формулирам на нейно място така. Мисля, че е важно да кажем, на а, службата за външни действия и на Европейския съюз, че ние гледаме много сериозно на тези проблеми и ще оценяваме а, приложението на мерките. И накрая искам да посоча значението на а, това да се спомене някъде ангажираността на жените в производствените мощности, защото това наистина е много важно и то показва степента, до която държавите членки могат да се да използват максимално наличните ресурси. Аз мисля, че това е особено важно, защото, както знаем, в повечето от тези общества интегрирането на жените в економическия живот ще бъде тест за това дали прехода е наистина демократичен. Благодаря. Микрофон, моля, за председателя. Благодаря, господин председател. Първо искам да приветствам текста, внесен от докладчицата и аз също приветствам възможността е, и усилието да се включат всички внесени изменения или максимален брой от тях. Ние сме разменили имейли с докладчика и съм благодарен, че тя е взела много неща предвид. Съгласен съм с госпожа Гомеш, че енергетиката е много важна и сътрудничеството между Северна Африка и Южна Европа е много важно. Би трябвало също така да а, включим и а, услугите, ако отворим търговията с тези държави, би трябвало да се направи това постепенно на базата и на проучване на въздействието. И се надявам, че ще бъде отчетено това благоприятно в доклада. Има редица мерки, по които се работи неохотно политиката на прехрана промишлеността е, е, е, е, хранителната промишленост е много важна. Например, Тунис изнася изнася домати и някои други е, плодове и друга селско селско-стопанска продукция, а внася огромни количества от Штатите е, и Канада. Защо те да не могат да произвеждат зърнените си храни. Ние би трябвало да насърчим това във връзка с Санта Лусия и монокултурите. Аз мисля, че, например, един пример в това отношение са ам, маслиновите дръвчета, които са много красиви, но мисля, че трябва да се направят инвестиции за да се допринесе за просперитета на тези държави. Не би трябвало да разгледаме само а, продукцията, трябва да включим и услугите, за да се повиши просперитета. Това е нещо, което всички искаме. Председателят, госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за конструктивния дух на разискванията. Ще дам няколко общи отговора. Нека още от самото начало заявя, че този доклад не визира сключването на споразумение за свободна търговия. Текстът не е законодателен доклад. Ето защо можем спокойно да използваме и по-общи формулировки. Миналата седмица в Комисията по международна търговия бе гласувано по споразумението за търговия с Марокко. Знам, че някои държави от Средиземноморието смятат, че това споразумение е проблематично. Но тъй като в случая не става дума за законодателен текст, не мисля, че трябва да включваме в него прекалено много аспекти. текста посочваме, че се обявяваме за установяването на социални стандарти и на просперитет, за спазването на нормите за опазване на околната среда. Не бива да допускаме държавите от Южното Средиземноморие да допускат всички грешки, които сме допускали ние до момента. Мисля, че е напълно възможно да посочим, че ако в региона се установят демократични структури и върховенство на закона, то от интереси за двете страни ще е да си сътрудничат. Това сътрудничество ще включва и търговски обмен на стоки, услуги, енергийни продукти и услуги. Показаното от господин Крайсел Дьорфер. По принцип, вие визирахте принципа помогни си сам, за да ти помогнат. Напълно съм съгласна с вас. Някои колеги говориха и за преходни разпоредби. Преходните разпоредби са нещо съвсем естествено. Когато се стигне до конкретни преговори за сключването на търговско споразумение, то разбира се, ще се визират всички възможности за преходни разпоредби, ще се установи и механизъм за защита на селскостопанските продукти. Тези действия са нещо обичайно за европейската политика, но не мисля, че са относими към моя доклад. Госпожа Шаке направи коментар, който вече е отразен. Тя се изказа от името на колегата Сарнес, но аз а, си писах с колегата по електронната поща и отразих неговото становище. Благодаря на госпожа Шаке. По отношението на правата на жените, не ги визирам конкретно в текста си но в изменение внесено от колегата Десарнес ясно се заявява, че трябва да се гарантират правата на всички граждани, жени и мъже. Мисля, че това достатъчно добре отразява и правата на жените, но това е моето лично мнение един принципен проблем, който не е толкова съществен. Крайният срок за внасянето на изменения е изтекал. Нямаше възможност да представим доклада преди внасянето на измененията. Доколкото знам, текстът ще се гласува и дния понеделник. Бих помолила мъдрия ни председател да направи предложение по процедурата. Ако желаете да се внесат още някакви изменения и уведомите за това писмено, можем да отразим предложенията ви под формата на устни изменения. Не виждам в рамките на нашите процедури тук друга възможност за действие, като се има предвид колко малко време имаме. Ще очаквам вашите предложения. Данк. Председателят благодаря. На госпожа докладчика ще гласуваме по текста на 6 февруари ще ви призова да продължите работа по компромисните изменения. Възможно е някои изменения да бъдат внесени под формата на устни изменения, ако своевременно уведомите докладчиците в сянка. Благодаря. Преминаваме към точка 8 от дневния ред. Преговорите по споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Армения. Докладчик е колегата Томаш Пьотр Поренба. подпомагаща комисия е Комисията по международна търговия, която обаче се отказа от изготвянето на становище. Господин Поремба, имате думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Радвам се, че имаме възможност да започнем работа по доклада на Европейския парламент за споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Армения. Това е според мен един важен документ. През изминалите месеци Изключително обстойно работих по него. Бях в Армения, в Нагорния Карабах, разговарях с президента, министър-председателя, председателя на парламента и представители на НПО. Направих всичко това, за да изготвя един максимално добър доклад за положението в Армения и региона. Намерението ми е да изготвя един обстоен, обективен текст, който действително да отразява реалното политическо положение в Армения, както и положението на обществото там. Искам този доклад да бъде прият тук в Европейския парламент. Мисля, че ако бъде прият, е, той ще допринесе по един положителен начин към преговорите между Европейския съюз и Армения. Взех предвид редица аспекти, които говорят за положително развитие на нещата в Армения. Отбелязвам и редица области, в които има необходимост от по-нататъчни действия и до съвършенстване. Опитах се да взема предвид всички предложения. С радост очаквам вашите коментари и становища, за да доусъвършенствам текста. Осъзнавам, че има някои части от текста, които трябва да бъдат доусъвършенствани. Има и редица области, в които трябва да се предприемат по-решителни действия, като например борбата с корупцията. И съдебната система и независимостта на работещите в нея. Трябва да се засили и ролята на парламента да се подобри неговото функциониране с оглед на създаването на постоянни комисии. Трябва да отбележа, че арменското правителство вече е предприело ефективни действия в някои области – Предприят е опит за максимално хармонизиране на арменското законодателство. Това стана ясно от разговорите ми с представителите на компетентните органи. Всички те в един глас ме увериха, че Армения изцяло е ориентирана към Европа, че е на лице необходимата воля за реформи и за намирането на решения, които да приближат Армения до Европейския съюз. Представителите на компетентните органи се стремят към по- активна роля на Армения в региона, както и към по-ускорено доближаване на страната до Европейския съюз. Вече са затворени редица глави по преговорите има значителен напредък в някои области, като например реформата на полицейските структури. Може да се каже, че или трябва, извинете, да се признае, че са предприяти някои стъпки за независимостта на средствата за масово осведомяване, както и за установяването на функцията омбудсман. Предприяти са и мерки по облегчаването на визовия режим, както и по създаването на зона за свободна търговия. В тези области можахме да постигнем немалко. малко в взаимодействието си с арменския парламент. Би ми се искало моят доклад да е от полза както за Европейския съюз, така и за Армения в хода на по-нататъчното реформиране на страната и укрепването на държавните структури там. Добре осъзнавам, че има и много деликатни въпроси, които не бива да изпускаме от очи. Не можем да си затворим очите пред тези проблеми. Един от тях е регионът на Горни Карабах. Аз направих посещение на място, за да си създам мнение за цялостната обстановка. Добре съм запознат с положението там. Би ми се искало, госпожи и господа, този доклад да не се обвързва единствено с Нагорни Карабах. Очаквам вашите предложения и коментари по текста. но В качеството си на докладчик ще продължа да изтъквам, че трябва да намерим подходящи формулировки по проблема в Нагорни Карабах. Трябва да подкрепим работата на групата от Минск. Трябва да изготвим документ, който да не доведе до положение, при което да се отвори котията на Пандора. Това е първото ни разискване при подобни първи разисквания обикновено докладчикът предимно изслушва представителите на политическите групи, за това няма да се разпростирам повече. Ще ви дам възможност да изкажете своите предложения. С удоволствие ще изслушам и докладчиците в сянка. Искам да намерим съвместно компромиси, така че докладът, по който започваме работа днес, да прерасне в един добър, обективен текст. Текст, който взема предвид стремежа на Армения към доближаване до Европейския съюз. Това са едни легитимни стремежи. Не бива обаче да забравяме, че на страната предстоят още значителни реформи. Ja, herzlichen Dank, Herr благодаря много на колегата Пореба за това, че представи много добър проект доклад и добре балансират. Преди да започна да говоря първо по темите, свързани с споразумението за приспоразумение. Искам само да направя едно предупреждение. Да, когато говорим за Армения и Азербайджан, да не даваме, ам, да наливаме масло в огъня и да не даваме оръжие в ръцете на противопоставящи се страни. А, искам да а, се спра на някои от а, щекотливите въпроси а, за. А, а, може би тук има текст, който директно е преписан от други държави. Аз съм съгласен с основните принципи в точка Ж и мисля, че трябва да се опитаме да намерим взаимно удовлетворително решение. Едно нещо, което според мен липсва и което е свързано с поразумението за присъединяване, е едно задълбочено и комплексно споразумение за свободна търговия, а ние не можем да имаме такова споразумение с затворени граници и с ограничени транспортни връзки. Затова бих насърчил Турция и Армения и по-скоро Турция да отвори затворените граници. Приветствам новия подход повече за повече на комисията и мисля, че това ще доведе до по- силни реформи, които ще бъдат подкрепени от Европейския съюз. И аз искам да приветствам ангажимента на Европейския съюз и а, на арменските власти и арменския народ. Позволете ми да направя няколко бележки също така по необходимостта да се е, е, раз, да започнат е, преговори за създаването на зона за свободна търговия и, за ли, и също така по въпроса за, а, либерали... за либерализирането на визовия режим, също така въпроса за а, с наказателния съд в Рим, който а, следва да бъде одобрен, да се ратифицира споразумението, също така провеждането на избори, които да дадат доказ, доказателство за устойчивостта на а, арменската демокрация. Аз се надявам, че а, Армения ще се справи добре с това изпитание. Благодаря. Paldies, priekšsēdētājs. Kolēģi, es esmu Eņas Zinotais no SND група. Аз съм докладчик Сянка от групата на социалистите и демократите. И всъщност, както много рядко се случва, нямам какво да добавя като докладчик в сянка. Докладът е много професионално и добре подготвен, така че не предоставя възможност за каквито и да било спорове. Докладът за Армения беше подготвен в паралел с доклада за Азербайджан. Това е правилния подход, но искам да кажа едно изречение, което се отнася и до единия, и до другия доклад. Процеса с а, диалога по Нагорни Карабах трябва да се провежда изключително внимателно, защото трябва да е от интерес в полза на хората и в Армения и в Азербайджан. Ние трябва да предоставим мотивация, ускорение за развитието, економическото развитие в двете държави и да участваме в този процес трябва да отправя и комплимент към а, нашия докладчик Томаш Пьотър Пореба за отличната работа. Ако няма какво друго да добавя, бих казал, че а, докладът е а, един успешен доклад. Благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на господин Поренбам за това, че включа толкова важни аспекти в сравнително краткия текст на доклада. Имам два въпроса. Първо към секретарията. Защо е толкова кратък срокът за внасяне на изменения? Разполагаме с два дена за внасяне на изменения, а докладът ще се гласува тук в комисията едва през февруари. Както знаете, между 19 и 22 февруари нашата комисия ще посети Армения и Азербайджан. Би ми се искало да се удължи срокът за внасяне на изменения. Предполагам, че това ще е известен проблем за секретарията, но гласуването в пленарната зала ще се състои едва през март месец така че спокойно можем да удължим срока за внасяне на измененията. Така ще отразим в доклада и резултата от посещението си на място през февруари. Също смятам, че е добре двата доклада да бъдат разглеждани успоредно, както каза господин Ковачев. Така ще избегнем проблеми при усъвършенстването на единия текст със сметка на другия, например. Няколко важни според мен въпроса. Първо, Действително представлява проблем това, че и двете страни са част от структурите на източното партньорство и са обект на европейската политика на добросъседство, но са във враждебни отношения помежду си. При разговорите с всяка от страните по-отделно това представлява проблем – Споразумението за асоцииране трябва да бъде обвързано с условие за съществен напредък при преговорите за Нагорни Карабах. По отношение на Армения следва да изискаме изтегляне на арменските войски. Ако искаме да постигнем напредък по отношение на всяка от двете държави по-отделно, те трябва да постигнат напредък в политиката по установяване на мир. По отношение на изборите, през май 2012 година предстоят избори в Армения. Трябва да мобилизираме всички политически ресурси за осигуряване на достъп до средствата за масово осведомяване и надлежно провеждане на изборите. По правата на човека, мисля, че би трябвало да се включат съответните формулировки в нашия доклад. Трябва да вземем предвид и околната среда. Има регионален център по околна среда, но мисля, че трябва да се укрепят действията за опазване на околната среда не само в Армения и Азербайджан, но и в целия регион. Въпреки конфликта в региона не бива да чакаме края на военните действия и решаването на конфликта, за да започнем работа по отношение на околната среда. Господин Ковачев говори за точка Г латинско. Ще внеса предложение за изменение, в което да отпадне това подчинено изречение за цялата територия на Армения – и ще се визира само уставът на ООН. Не бива да формулировката да се отнася до цялата територия на Армения, тъй като това може да доведе до недоразумение. И в двата доклада Европейският парламент трябва да разкритикува активните действия по въоръжаване и в двете страни това не съответства на принципите на европейската политика на добросъседство. И един последен коментар, който правя като представител на зелените. Ще настояваме за извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала. Благодаря ви. Е, Алаки. Uh, a... Благодаря. Това е една първоначална дискусия по тези две споразумения и аз оценявам факта, че ги обсъждаме заедно. Също така оценявам самите предложения, подготвени от докладчиците, добре балансирани и основани на добри а, намерения. Но съм съгласен и с другите колеги, че няма как да пренебрегваме конфликта в Нагорни Карабах, когато обсъждаме споразумение като а, споразумение за асоцииране между Европейския съюз и тези две държави. И смятам, че трябва да се опитаме да направим нашия принос в този процес и да изиграем картите, с които разполагаме, макар да не можем да се възползваме напълно с а, някаква първоначална условност. Връзката а, между двете асоциирания и процеса за мир на Горни Карабах съществува и ние трябва да се възползваме от тази възможност, особено отчитайки това, което вече направихме като парламент с доклада на Европейския парламент за Южния Кавказ, одобрен минали април, и също групата от Минск, база, основните принципи там, както и резолюцията на ОНЕ. Моето продължение не е изменение все още, то е едно предложение преди из... предложение на изменение и това е да се свържат двете споразумения в три точки изграждането на доверие, мерките за изграждане на доверие и също предотвратяването на а, инциденти в а, конфликти между двете а, държави, изтеглянето на а, силите на едната държава от другата в Нагорни Карабах и също международните мироопазващи сили в а, областта на конфликта. И така приканвам колегите да го обмислят. Ние започваме да го обсъждаме в групата на социалистите и бих бил изключително доволен, ако колегите и от другите групи изразят становището си по това пред изменение, което аз предлагам. Благодаря, господин Лансберги. Thank you. Благодаря. Аз имам един въпрос и две бележки. А, а, а, арменската полиция може, има право да а, контролира всички разследващи органи, но тя изглежда, че самата не продлежи на контрол, след като Вътрешното министерство беше ликвидирано. Това е въпроса ми към докладчика и какъв контрол и надзор а, парламентарен и друг е работа на а, арменската полиция и а, има ли контрол върху разследващите органи. Една по-обща бележка усилията да се избегне ясна позиция или каквато и да е позиция по а, замразената война и окупацията на държави, на съседни държави в Кавказ не може да бъде оценена. И тук имаме едно малко изменение, поне да се е, установи, че има проблем което ще ни спести срама като Европейски парламент. И още една бележка да се свършат двете споразумения за споразумение или дори споразуменията на три държави от Южен Кавказ. това ще даде възможност да се блокират всички, като се блокира едно от тях. Моля, опитайте се да избегнете това. Благодаря. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. На първо място, както беше изразено и от колегите, ми се струва, че е много добра идея, че паралелно обсъждаме двата доклада. И също е, е, добре, че показваме един еднотипен подход, като не изпускаме от очи целта си. А целта, смятам, е по-активно участие на Европейския съюз в този регион. Големите стратегически интереси на Европейския съюз в този регион са свързани с стабилност и развитие на региона. Не знам дали колегите са забелязали съобщението от миналата година на комисията, където се казва, че продължаващите конфликти на редица партньорски държави, и тук се споменава и Южен Кавказ, е сериозно предизвикателство за сигурността на целия регион и геополитическите въпроси, които водят до подрива на стабилността. И така, отправяйки комплименти към докладчика за целият доклад, който е добре балансиран, искам да кажа, че не можем просто да си затваряме очите а, за тези продължаващи а, конфликти, които а, този конкретен конфликт, който продължава повече от 20 години. Трябва да поемем нашата отговорност и предстоящата мисия на нашата комисия в двете държави, в Азербайджан и в Армения, е много добра идея, защото и парламентът не може да остане на страна. От наш интерес е да играем роля, да създадем условия за изграждане на доверие, да говорим с нашите политически колеги и партньори, да ги включим в един картивен диалог и Поемайки идеята на господин Алаки, смятам, че трябва наистина да ги включим двата процеса в едно като оценка по отношение на бъдещето, участието и асоциирането на двете държави. Е, и е много важно да поддържаме едно добро равновесие. Що се отнася до другите идеи, включени в доклада, струва ми се, че те са съвсем коректни. Трябва да се концентрираме а, и в двете държави, особено с оглед на предстоящите избори, да имаме наистина за първи път едни надлежно проведени избори, и тъй като следващите избори в Армения предстоят, смятам, че мисията на нашата комисия трябва също да се спре върху това. Това е един огромен знак. И по време на последното му посещение в Армения аз чух наистина много сериозни ангажименти от страна на властите, включително от страна на президента, че този път ще има много добре подготвени избори, честни избори. И нека кажа, че смятам, че трябва и още повече да заздравим тук заявката, техническата помощ, която ще предоставим на държавите, особено с оглед на предстоящите избори в Армения, трябва да бъде подкрепена, заздравена, включително с другите партньори, ОИСР и всички други демократически дейности на Съвета на Европа. Благодаря. Благодаря, господин председател. Не искам да повтарям това, което беше казано от колегите. Мисля, че има общо съгласие по много добре изготвения доклад. Искам само да спомена, че трябва да бъдем много внимателни, разбира се, по връзка с идеята да се свърже въпрос за Нагорни Карабах с подписването на споразумението за асоцииране. Трябва да се направи стъпка в тази посока, но не да се обвърже а, подписването на споразумението с този въпрос. Трябва да се намери баланс, защото ние знаем, че този въпрос може да блокира целия процес. Нека да бъдем внимателни. Мисля, че е много важно двете, за двете държави, общо за атмосферата в, Южния, в Южен Кавказ, да а, действаме по тези две споразумения едновременно и по напредъка по тези въпроси да обвържем тези държави с европейската им перспектива. Същевременно трябва да отчетем, че поне на този етап а, е, този проблем е по-привлекателен за Армения. Тя постига по-добър напредък. Е, а Азербайджан не е чак толкова ентусиазиран, ако говорим за лостовете в различните държави. Това а, трябва да се отчете. И също така е важно, че първата официална делегация на нашата комисия е, е в Армения и Азербайджан. Може би трябва да си остави малко повече време за измененията, за да имаме възможност много внимателно да проучим текста, е, езика, който ще предложим, формулировката на измерение изменията във връзка с конфликта в Нагорни Карабах. Да се надяваме, че тези изменения ще бъдат внесени с подписите на представители, поне на официалните е, политически групи. За ваша информация, в края на а, февруари а, една от комисиите на Евронес ще проведе заседанието си в Армения. Това ще бъде след посещението на официалната делегация. Нашето посещение в Армения, срещата на комитета в Ереван ще ни даде възможност да се консултираме по някои идеи, свързани с тези въпроси. Благодаря председателя. присъединявам към всички колеги, които смятат, че е добре да се обсъждат двата доклада в паралел. Не разбирам всъщност защо не започнахме с представяне и на двата доклада, така че да имаме обединено обсъждане. Но така ли че ние всъщност в момента обсъждаме и двата доклада, така че и аз ще действам по този начин. Общото в двата доклада, в посланието на двата доклада е европейския, европейската перспектива за двата доклада, за двете държави. Това е от наш интерес. Това е единствения път към стабили... стабилността и просперитета на целия регион и съм сигурен, че всички са съгласни. Проблем обаче имам с тази предпазливост, с за споменаването на проблема с Нагорно Карабах. Това е познат, доста обсъждан проблем и не би трябвало да се опасяваме да го споменем съвсем ясно в този доклад. Това е нашата роля, дами и господа. Това е ролята на парламента. Разбирам, че дипломатите не могат да бъдат толкова отявлени в този смисъл, но това пък е наша роля. Не би трябвало да сме предпазливи. Разбира се, трябва да проявим предпазливост в подбора на думите, но трябва да сме изключително ясни в отправените послания. Не смятам, че е достатъчно просто да подкрепим групата от Минск. Ние подкрепяме, но тя в, е, до момента не е постигнала резултати. Не смятам, че има достатъчно инструменти и възможности да постигне резултат по този сложен проблем. Проблемът е политически и трябва да се справим с него по политически път. И ако просто кажем, ами групата от Минск се занимава с това, то тогава ние в известен смисъл подриваме доверието в себе си. Струва ми се, че има моменти, които не трябва да се а, избягват, които трябва да почетаем. Например, а, правото на а, убежище на беженците да се върнат в домовете си. Това е едно право, което се отнася до арменците, до азербайджанците, тези, които са си тръгнали от Нагорни Карабах и тези, които са си тръгнали от Баку. Това е право, което те имат и което ние като парламент трябва да подчертаем. Също така трябва да подчертаем решението за Нагорни Карабах в духа на международното право. Няма друго средство в международните отношения. И това, разбира се, означава също така и оттегляне от а, окупираните територии. И трябва да призная, че това, което ми липсва в този доклад, е едно предложение към нашите арменски приятели. Руското присъствие в Армения – руското военно присъствие в Армения, осложнява проблема и също така вреди на позицията на Армения. Благодаря. Председателят, благодаря на колегата, господин докладчик. Господин Поремба, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря още веднъж на всички колеги, които взеха участие в разискването на доклада ми. Благодаря им за изказаните коментари. Ще взема отношение по някои от тях. Съгласен съм с вас, госпожо Луначек. Съгласен съм и с господин Ковачев. По точка Г, латинско, внесъл съм изменение по тази точка. Съгласен съм и с това, че взехте предвид турско-арменската граница. Внесъл съм изменения по този въпрос, за да се изчистят всички съмнения, за които говори колегата и да намерим най-подходящата формулировка в текста. Показаното от господин Ландсберкис. Благодаря ви за информацията. Тя трябва да бъде проверена за да си създадем цялостна представа. По структурните и институционални реформи, говорих за тях, трябва да се провери информацията, която ни изложихте днес. Това ще е една от първите ми задачи. Нагорни Карабах. Разбирам изложените аргументи.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 мисля, че трябва да сме особено внимателни във връзка с споразумението за асоцииране. Трябва особено предпазливо да подходим към формулировките в текста. Не мисля, че Европейският парламент би бил в състояние да разреши конфликта в региона. Според мен, в доклада трябва ясно и открито да опишем конфликта. Можем да изложим препоръки за по-нататъчни действия, но би ни било много трудно действително да разрешим конфликта. Трябва да проявите разбиране към това. Не можем, когато говорим за Армения, да изключим Нагорни Карабах, Съгласен съм обаче с докладчиците в сянка за това, че трябва да подберем най-добрите възможни формулировки, думи с които ясно и точно да опишем положението в региона. Готов съм за това. Същевременно обаче Категорично ви призовавам да не се ограничаваме единствено с конфликта в Нагорни Карабах, да не свеждаме текста само до този конфликт, тъй като има и много други проблеми. По отношение на деликатните въпроси, които са отразени в доклада, целта ни е да дадем точна, цялостна представа за положението в страната, за намеренията им, за виждането и във връзка с сближаването и в Европейския съюз и спазването на европейските стандарти. Искам нашият доклад да посочи усилията, които полага Армения за приближаване към Европейския съюз. Наистина много се надявам на срещата с докладчиците в Сянка да намерим подходящите формулировки. Готов съм да се вслушам във всички ваши идеи и предложения за доусъвършенстване на текста. Така че, когато гласуваме, да сме убедени, че сме направили всичко възможно за изготвянето на един добър текст. Текст, който да е от полза и за Армения, и за Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Микрофон за председателя. Uh, Когато слушам думи за голям напредък, за стремежи, европейски стандарти, искам да спомена това, което беше казано от журналистите сред срещата в Кансан. Около 80% от арменската промишленост принадлежат на руски държавни пред, предприятия и а, 20% е един добър процент, ако продължим в този дух. Микрофон за председателя, моля. Председателят, благодаря. Можем да стигнем и до противоположния извод, но за това ще са ни необходими още разисквания. Много колеги зададоха въпрос за срока за внасяне на изменения. Мисля, че предложението да гласуваме двата доклада през април и да удължим срока за внасяне на измененията до 28 февруари е добро. Мисля, че ако срокът за внасяне на измененията изтече преди посещението в региона, то няма да има много голям смисъл от самото посещение. Няма възражение с това. Считаме предложението за прието и преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 9, докладът на колегата Анели Етенмеки. Благодаря на колегата за работата по доклада за Азербайджан. Имате думата. Puhemies, puheenjohtaja. Благодаря, господин председател. Азербайджан беше доста засегнат в новините напоследък през уикенда. Една от големите теми в Давос беше също така. Нараства економиката, има економически растеж, което представлява голям интерес за Запада. Тяхната индустрия, петролена индустрия нараства с 8%, а останалия економически растеж в други сектори стига до 10%, което е повече от нас. Всъщност кредитния рейтинг на Азербайджан е увеличен от страна на рейтинговите агенции. Разбира се, ние тук в нашата част на света наблюдаваме обратната тенденция. И така, съвсем естествено е в този смисъл Европейския съюз да обсъжда споразумението за асоцииране с Азербайджан. Също така, в голяма степен, въпросите свързани с енергетиката диктуват тона на тези взаимоотношения. Провеждали сме посещения в Азербайджан и сме говорили по тези въпроси и други, заедно с комисаря Калас. Имаме споделен интерес по темата, че Европейския съюз има нужда от надежден източник на енергия, а Азербайджан иска да диверсифицира пазарите си. В момента Европейския съюз и Азербайджан работят по специално споразумение за енергетиката като част от споразумението за асоцииране. Все още всъщност не сме започнали самите а, преговори. Така че не става въпрос единствено за економически въпрос, както беше разгледан в Давос, което е разбираемо, а става въпрос все пак и за човешки права и за демокрация. Както знаем, в тези региони има доста какво да се свърши. Има постижения по отношение на свободата на пресата, свободата на а, словото, но има и още много работа. Опозицията, неправителствените организации – трябва да могат да се възползват от повече свобода, за да вършат работата си. Това е част от демокрацията. Част от а, основните права на хората, които живеят в Азербайджан. Суда на словото. И Европейският съюз трябва да отчита тези аспекти в своите взаимоотношения с Азербайджан. И така, господин председател. Ще коментирам в известна смесен и е, в известна степен и показаното по време на обсъждането и разискването а, на предишния доклад, доколкото то се отнасяше и към този. Нагорни Карабах представлява проблем, действително трябва да отправим критика по отношение на групата от Минск. Няма напредък. Все още нищо не е постигнато. трябва парламента също да участва в разрешаването на този проблем, но трябва също така да отчетем факта, че няма представителство на Европейския съюз в а, групата от Минск. Франция, Русия и Съединените щати са представени. И това от моя гледна точка е странно, най-малкото. И така, Нагорно Карабах. Не веднъж сме говорили за необходимостта от решение, от разрешаване. И съм съгласна с господин Поремба, предишния докладчик, че трябва да сме внимателни, защото в парламента можем да обмисляме каква би могла да бъде е, ролята на Европейския съюз при намирането на разрешение на този конфликт. Европейския съюз не е бил част от решението на този проблем и това представлява трудност, която трябва да отчетем. Съгласна съм с а, споменатата а, метафора за отварянето на котията на Пандора. Наистина сме разделени по този въпрос и като че ли нито една група няма готовност да се приближи до позицията на друга. И трябва да признаем, че Европейския съюз до сега не е участвал твърде активно. И така, госпожа Луначек спомена че трябва да отправим критика за надпреварата в връзка с въоръжаването на двете държави. Много усилия хвърлят в тази посока, което не е от полза за народите им. господин Кирил, господин Ковачев и други говореха за проблемите в Нагорно Карабах. И отговора, както аз го виждам, е, че трябва да сме изключително внимателни и трябва да припознаем ролята до момента на Европейския съюз не смятам, че можем да твърдим, че Азербайджан и Европейския съюз са на едно и също ниво като преговорни партньори, но в същото време не трябва да си позволяваме да а, гледаме отгоре в тези взаимоотношения. В крайна сметка Азербайджан е суверена държава. Все пак бих казала, че не споделяме едни и същи ценности, не се спазват човешките права в Азербайджан. И а, в посока на комисията парламентът нито приема, нито отхвърля предложеното споразумение за асоцииране, но определено бихме желали да получим цялата информация, която съществува, за да изготвим сто... своето становище. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря, господин председател. Аз мисля, че в общи линии ние обсъждаме ситуацията, що се отнася до конфликта. Бих желал да похваля също докладчика, както и за предишния докладчика на предишния доклад за балансираната оценка. Във връзка с ролята на Европейския съюз, нека да кажем, че има известен напредък през последните няколко години. Ние е, нашата роля е нещо като в спящата красавица и постепенно обаче в този регион постепенно ще станем все по-активни. Мисля, че не е правилно добре, ако бъде ангажирана а, а, Русия. Господин Медведев организира всички тези срещи на високо равнище, а къде сме ние? среща след среща няма а, особен резултат. Аз приветствах а, текста Евро, а, Европейската комисия и съвет а, ще приветства а, ангажираността на Европейския съюз а, в а, ОСС и в конфликт а, в Нагорни Карабах. Аз не виждам защо трябва да се отдръпваме. Би трябвало да насърчаваме всички тези мерки за изграждане на доверие. Естествено, не се, естествено ще трябва да се опитваме да бъдем обективни, за да не създадем впечатление, нито, че е, фаворизираме едната или другата страна. Всичко това трябва да се прави на основата на международното право, защото това е в дългосрочен интерес на всички, дори и на Русия, макар че в краткосрочен план има и други идеи. А що се отнесе до енергийните проекти, това е от жизнено важно значение. Набуко все още не се изгражда. А, ние толкова много се интересуваме да е, имаме всички тези енергийни коридори, които да бъдат в полза на нашите граждани. Благодаря. Госпожа Маковей. Благодаря. Сътрудничеството с европейските институции е много важно за външната политика на Азербайджан след възстановяването на независимостта в началото на 90-те години. Сътрудничеството с Европейския съюз означава повишаването на стандартите на граждани и подобряване на а, а, съдебната система. Работи се не само в Южен Кастав, но и в свест света. Економиката е, има растеж от 300% от е, началото на века. Азербайджан играе много важна роля в диверсифицирането на енергодоставките към Европа. От друга страна, на нещата, които трябва да се направят. Необходима реформа в съдебната система, в борбата срещу корупцията. Много неща остават да се направят за създаване на една обективна и честна система за назначаването на съди, прилагане на, а, създаването на национални а, а, критерии. Необходимо е всички да могат да измерват напредъка, за да може да се гарантира гарантира една а, надежна съдебна система. Случаи дела на корупция по високите етажи трябва да се решават в съда. А, има много какво може да се направи в сферата на прозрачността. Искам да кажа, че а, защ, защо е толкова важна борбата срещу корупцията след опита ни през последните 20 години, мисля, че е по-лесно да се постигне пазарна економика, отколкото да се а, извърши реформата на съдебната система. На международно равнище а, Азербайджан е непостоянен член на съвета за сигурност на ООН за две години и това ще ще допринесе за поддържането на мир и международна сигурност по а, а, въпроса за Нагорни Карабах. Той продължава да бъде пречка за сигурността в региони е едно предизвикателство за а, цяла Европа. Аз се присъединявам към колегите, че трябва да се прилагат принципите и нормите на международното право и съм за мерки за изграждане на доверие, но трябва да се каже, че това може да се направи успешно само ако има доверие между всички страни и се зачитат и се изпълняват поетите ангажименти и постигнатите споразумения. Ja, danke sehr, Herr Vorsitzender. Ähm, auch ich möchte Frau Jettenmecke für die благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на госпожа Ятен Меки за проекто доклада, както и за това, че в изложението си спомена економическия растеж основаващ се на високите цени на газа. Азербайджан въздейства върху развитието на економиката в региона. Същевременно колегата посочи и проблемите с демокрацията и правата на човека в страната. Въпрос, който също не бива да изпускаме от очи. Сигурна съм, че на економическия форум в Давос е бил споменат единствено економическият ръст в страната. По въпроса за споразумението за асоцииране с Азербайджан ще направя няколко коментара. Смятам, че за разлика от арменското правителство, правителството на Азербайджан не е толкова активно в рамките на преговорите. Правителството на Азербайджан не проявява особено голяма готовност активно да се включи в преговорния процес, тъй като страната не е економически зависима от Европейския съюз. Затова, вероятно, правителството смята, че сключването на споразумението за асоцииране не е толкова важно. Някои се обявяват и за продължаване срока на действие на споразумението за партньорство и сътрудничество, вместо за включва, включване извинете, на споразумение за асоцииране. Това е още един фактор, който трябва да вземем предвид при преговорите с Азербайджан – ще спомена тези моменти, на които се спрях при разискването за Армения. Азербайджан е член на източното партньорство и участва в структурите на европейската политика на добросъседство. Затова Европейският парламент трябва ясно да заяви, че следва да се предприемат действия по разоръжаване както и по отношение на преговорите за Нагорно Карабах. Трябва ясно да заявим това, тъй като в рамките на източното партньорство виждаме в какво се състоят конфликтите. Именно тук трябва Европейският парламент активно да се намеси. Ще се спра върху изборите от 2010 година. Тогава ОССЕ отправи редица препоръки за усъвършенстване на изборния процес в бъдеще. Трябва да гарантираме практическото им прилагане. В работата си по Азербайджан установихме следното специалният представител на Парламентарната асамблея на съвета на Европа няма право да пътува до Азербайджан, за да проучи въпроса с политическите затворници. Аз, доколкото знам, извинете, знам, че вероятно има лица задържани по политически причини. В края на март предстои провеждането на Евровизия в Азербайджан. Знаем, че Азербайджан миналата година спечели Евровизия. Може би ще се усмихнете, но можем да използваме и едно такова събитие, за да окажем известно въздействие върху страната по пътя и към модернизиране. Споменах разоръжаването, За мен е важно също така Европейският съюз в регионите на конфликт да има възможност за осъществяването на програми за подпомагане и възстановяване. Това ще се отрази благоприятно върху гражданите. Коментар и за Армения, и за Азербайджан. Мисля, че и двете страни трябва да подпишат uh, in, in den, in den ich... конвенцията за мините. Благодаря ви. Ще се изкажа и на следващото разискване. Председателят, изключително образцово сложихте точката сега, защото ни предстоят още обсъждания. Сега ще дам думата на докладчиците от е, името на отделните групи. Моля, бъдете кратки, тъй като ще имаме още време да обсъдим тези въпроси. Предстои и посещение на място. Госпожо докладчик, kommenteista. Täällä tuli arvokkaita благодаря. Искам да направя три коментара. Всичко казано беше много полезно, много ценно. Естествено, когато представи измененията, ще се опитам максимално да постигна споразумение. Очаквам вашите изменения. Благодаря. Председателят, знам, че жените винаги са по-кратки и по-точни в изказванията си от мъжете. Получихме поредното доказателство за това. Сега ще помоля всички, които не са оправомощени да участват в разискването, да напуснат залата. Следва разискване при закрити врата. Thank you